По-нататък в съответствие с трети член, трета и четвърта алинея, Комисията по правните въпроси на заседанието си на 11 април 2011 година потвърди правомощият на господин Брис Ортефе и предлага потвърждаване на неговия мандат е, е, считано 24 март 2011 година. Има ли възражения? Няма възражения. Мандатът на господин Хортефе е, е потвърден. Подписване на актове, приети при обикновена законодателна процедура,